Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ich möchte doch nicht. Äh, е, Уважаеми колеги, не бих искал да забавям нашето заседание. Докладчика госпожа Берес е на път към нас, така че тя скоро ще дойде. И просто докато тя дойде, бих искал да се взема с някои организационни въпроси. Първо, Днес имаме превод на всички езици, така че всички могат да се изказват народния си език. Вие сте получили дневния ред, не съм получил никакви възражения или предложения за промяна, така че смятам, че дневният ред е прият. Днес нямам никакви съобщения за вас. Бих искал обаче да посоча, че днес госпожа Перван Събереш официално вече ще бъде определен като докладчик и тя ще изпрати, извинете, нейният доклад ще бъде изпратен за превод на всички езици. Той в момента е на френски. Ние успяхме да осигурим максимално бързо писмения превод на английски язик, така че докладът е вече на разположение на английски язик. Надявам се, че Перваш Берес няма да има възражение. И аз мисля, че ще успеем още утре да ви предоставим френския текст. Вие получихте също така протокола от последните ни две заседания. Моля, отчетете също така, че разполагате с протокола на заседанието на координаторите. И така, нека да започнем. Това е последното ни заседание преди лятната вакансия на парламента и това е последният тематичен документ, който много подробно ще обсъдим. Днес той е подготвен от... Заглавието е економ... Е, стратегии за излизане от економическата криза, финансови и парични аспекти, малки и средни предприятия. Това е една доста широко формулирана тема и се наистина се удивлявам на е, така коража на нашата колега в е, такава е, кратка избита форма да обхване такава пространна тема, но е, мисля, че тя се е справила чудесно и е, се радвам, че има възможност да ни представи този доклад. Е, Първанш дойде междувременно съвсем на, на време и така, Регина, ще ви помоля накратко е, да ни е, представите най-важните, най-съществените резултати от е, доклада си, за да започнем съответно дискусията. Предвидели сме в дневния ред време за дебати до 17 часа, но не съм задължен да изпълним, да, да използваме цялото време. Ако свършим по-рано, още по-добре. И така, преди това бих искал да приветствам една група от Сърдиния, студенти, които са от инициатива Фокус Европа и са тук е, не само поради своя интерес, а поради своите постижения е, в е, тази сфера. Това е като вид награда за тях, посещението в Европейския парламент. Радвам се, че се интересуват от работата на нашата комисия и да парламента като цяло една група също от малко по-възрастни господа, които са работили в финансовата област в Германия преди това, също добре дошли. А сега Регина Бастос, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Драги колеги, днес ще ви представя тематичния си доклад. Е, същия ден и докладчицата Пребранш Берес всъщност е, дава доклада си за превод, така че моето е, изказване ще бъде полезно за нея, тъй като ще й помогне да редактира последния докум... вариант на документа, на доклада. Е, наистина много въпроси включва заглавието на тази, е, този доклад. Аз се опитах по-конкретно да се спра върху подпомагането на малки и средни предприятия в Европейския съюз. Преди да обсъда основните препоръки в документа, само да посоча, че целият ми документ е, включва е, и засяга ценности, които според мен се отнасят до нашите общи усилия да направим нещо в Европа, за да преодолеем кризата, да поемем отговорност, да проявим солидарност а именно тази стойност, тази е, морална ценност е справедливостта и се опитвам като червена нишка да прекарам, да прокарам тази идея в доклада, защото кризата, е, която преживяваме в момент, не, та не е само економическа и финансова, тя е криза и на е, ценностите ни система. Малките и средни предприятия както е, добре, както е знайно, са движещата двигателя на европейската економика. И една от основните мерки за излизане от кризата в Европа трябва да бъде именно това, да се действа е, обновленчески, новаторски, е, по отношение на тези, е, на малките и средни предприятия, защото те ще са в сърцевината на бъдещия растеж на Европа. Е, Разбира се, да спазваме принципите на пазарната економика и да избягваме изкривяване на конкуренцията. Друг важен въпрос, свързан с малките и средни предприятия, е достъпа до кредити. В различни държави членки на Европейския съюз сме чували, че помощта която се отпуска на банк, която бе дадена на банките след като се разрази кризата, може да се сравни с помощта, която е, стигна до малките и средни предприятия и дългото време, което беше нужно за това. Ако не напреднем в това отношение, е, в достъпа до кредит за МСП, е, това ще бъде е, много опасно за бъдещия растеж, економически растеж. Трябва да огледаме и капацитета на вътрешния пазар и да създаваме, разбира се, нови възможности за бизнес чрез Европейския съюз. Ако всичко е, функционира правилно, ще имаме, това ще се превърне в една трансевропейска платформа, в която е, МСП ще се възползват от е, възможности да правят бизнес. Тази европейска платформа за подпомагане на малките и средни предприятия ще бъде, според мен, един много полезен инструмент. за да се създаде благоприятен климат за въз... това да се въз... използват биз... възможностите за бизнес. Разбира се, е, тази платформа ще допълва компании, е, които са трансевропейски. Необходима ни е, необходим ни е и правен инструмент, който да подпомага предприемаческият е, сектор. Това е закона за древния бизнес. Би трябвало той да е по-гъвкъв, е, да функционира по-добре. Закона за древния бизнес трябва да бъде е, реформиран. Е, наистина това е засегнато в доклада на... И бих, бих помолил госпожа Берез да отрази това в доклада си. Разбира се, Европейския съюз трябва да упражнява надзор, да следи много зорко макар че по принцип малките фирми попадат в промощите на е, държавите членки, но има едно социално измерение вградено в тях, което, за което трябва да следи Европейския съюз. Трябва да създадем и условия за реална конкуренция, лоялна конкуренция и да се генерират работни места в Европа. Друга конкретна мер, мярка е обслужването на едно гише с всяка инициатива, е, от която се отнася до МСП. Не искаме излишна бюрокрация. Не искаме да натоварваме допълнително МСП с е, бюрократични изисквания, е, трябва да се рационализират процедурите и да се сведат до е, обслужване на едно гише. гише. Това е нещо, което се везе в много държави членки, но аз бих искал ние да дадем тласък именно на този предпринимачески климат в Европа. Обръщам внимание в доклада и за, на нещо друго. какво да, да възприемем от положителното от предприемачеството в Европа. Това, което е, има най-много смисъл и добавя стойност е Кариера, е, изграждане на кариера, но, но е, много от работещите на пазара на е, труда, които натрупват знания, квалификация, някои от тях излизат от рамките на Европейския съюз, работят в, навън, но се връщат и това е положителното. Ако имаме една европейска мрежа, тогава тези е, хора на високи позиции, след тяхното отегляне от активна работа, могат да е, се възползват от нея. Друг е, момент. Малките и средни предприятия генерират богатство на местно равнище. В този смисъл е, инициативата на местно равнище е, е важен е, фактор, защото чрез нея могат да се решават редица проблеми. Сериозните публични инвестиции също и трябва да играят важна роля но е, не бива да се пренебрегва и растежа на местното равнище и е, генерирането на богатство на местото равнище. И тук, както казах, е, МСП ще играят важна е, роля, защото те създават богатство, създават работни места на регионално равнище и водят до положителни, е, е дават положителни резултати е, ефекта на тези работни места е положителен за някои не толкова е, на, на, на е, селскостопански райони, не толкова градски райони. Защото е, създават вторични работни места, свързани с малките и средни предприятия в градските райони. Смятам, че това са важни мерки, които значително могат да допринесат до увеличаване БВП в Европа смятам, че е, наличността на работни места, заедостта може да се стимулира чрез това, което наричаме едно предприятие, едно работно място. Има 20 милиона такива фирми из цяла Европа. Ако всяка от тях създаде по едно ново работно място, тогава ще имаме 20 милиона нови работни места. Това е една изключително ефективна мярка с много положителен ефект по отношение на економическия растеж, а също така и с много сериозни социални преимущества бих искал е, да, е, да има една външна служба е, към Европейския съюз, която да подпомага на, да помага на МСП да бъдат по-видими да, извън рамките на съюза. Новаторството е много важно във връзка отново с МСП. Ето защо искам да свържа тази тема и с производство, с индустрията, да се създаде едно ново партньорство между бизнеса и академичните среди. Това отново би помогнало на МСП. Разбира се, е, другата важна мярка е да се подпомага новаторството, е, знанието. Европейски съюз зависи е, от това, трите основни области. Знаем новаторство по отношение на здравните служби. Трябва много внимателно да гледаме на това. В Европейския съюз автомобилостроенето което значително пострада напоследък и в крайна сметка новаторството, иновациите. Não podia deixar de fazer referência nesta, nesta, neste paper. По начин, който ще направи промишлеността в Европа по-екологосъобразна. Е, Разбира се, е, образованието и отрасъл образование може да ни помогне да излезем от кризата, като ще произвежда повече квалифицирани кадри за Европа. Говорим, е, говорим в доклада и за демографските е, проблеми. 5 милиона души над 75%, е, над 75 години на възраст и е, съответния брой деца под 5 години. Искам да насърчим възрастните да участват в пазара на труда в Европа. Това е от изключително значение. Ще ми се да видя активно инвестиране в е, активни инвестиции в ЕС, е, с помощта на които млади хора също да стъпят на пазара на труда. Европейската економика сочи е, изключително високи нива на безработица сред младеща. Е, времено, както казах, трябва да насърчаваме възрасти да остават на пазара да, или да се връщат на пазара труда, но и младите е, да си намерят работа, първата работа. Това е една от ключ, един от ключовете за решаване на кризата. Отново смятам, че можем да гледаме на е, МСП като е, елементи, които ще помогнат на социално-економическата е, текстура на, на обществото, на, да, да, да се възстанови, да се да, да оздравее е, след кризата. Разбира се, те са средство и за борба с е, бедността, с е, е изолацията. Е, Чрез тях може да се вдъхне живот е, в е, сълскостопанските райони, е, нещо, което е много важно за социалната кохезия в Европа. Опираме и до въпроса за устойчивото развитие. Това е един друг начин, по който можем да отключим потенциала на информационното общество, което може да се използва за да помогне на местните общности да постигнат е, едно устойчиво общество. Съвсем накратко, като заключение. Растежът и благоденствието не могат да бъдат разделени. В момента преживяваме много тежка криза взимаме политически решения, които са очизнено важно решение за оформянето на бъдещето на Европа. Знаем, че поради кризата имаме нужда от повече съгласуваност, повече надзор, повече ангажираност от страна на държавите членки, така че да имаме един истински европейски модел. И трябва да мобилизираме ресурсите на Европа и да мобилизираме нашата амбиция, а именно да може Европа да отговори на предизвикателствата на днешния утрешния ден. Предстоят ни сериозни трудности, економически и политически. Европейският проект – винаги се е придвижвал напред благодарение на политическата воля. И ние се надяваме, че днешните лидери на Европа ще направят всичко необходимо. Така че една преоцъфтяваща Европа да стане реалност, което се отнася и до социалните аспекти. Смятам, че това е много важен проект за цялата общност. Председателят. Благодаря много за въвеждането в темата на този доклад. Е, бих предложил докладчицата, е, сега ще дам думата на докладчицата Шерван е, Перван Берес и след това ще обсъждаме доклада. Благодаря. Мерси. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, за това, че променихте дневния ред. Е, защото по този начин можем да чуем изказванията на всички автори на тематични доклади, преди окончателно да бъде изработен доклада. С Регина Бастус е, малко променихме крайния срок, но устно и писменно е, тя ми каза идеите си преди да завърша окончателно моя доклад. Всъщност този тематичен доклад е, трябваше да отрази определена гледна точка. Е, е, темата, която тя разработва в нейния тематичен доклад е много критична, защото Европейския съюз е изправен пред различни предизвикателства, но едно от тях, които според мен са най-тревожни, е заетостта. Ако погледнем стратегията на големите предприятия и на малките средни предприятия, ще искаме и малките и средни предприятия да могат да изнасят и да бъдат динамични отвъд стената. Но всъщност, всъщност, защото и те са първия залеж за създаване на работни места, и заради това трябва да имаме предвид е, техните тревоги и да ги подкрепяме. Аз подкрепям значителна част от идеите, които е, казахте. Службата за единни услуги, солидарността между поколенията, с мобилизирането на по-възрастното поколение. Мисля, че тук е, засягаме точка, при която обществото се променя сред възрастните хора има тревога, но от друга страна те си дават сметка какви са затрудненията на поколенията след тях, защото имат е, и деца, и внуци. Така че е, и те искат с нещо да допринесат, дори и с доброволен труд, за да се облегчи товара на по-младите поколенията. Мисля, че е, тук мисленето се променя и е, това да се обърнем към техните знания, независимо от това дали ще работят е, доброволно или не, за да се подкрепи структурата на малките и средни предприятия, това е, е чудесен начин да се организира и солидарността между поколенията. Тази идея е много интересна. В е, това, което споменахте в дискусията, е, е, ще отбележа три е, професионалното обучение – мисля, че е, е, трябва много внимателно да наблюдаваме професионалното обучение. Е, има други теми, по които имаме същите затруднения. Професионално обучение, организиране на социалния диалог и изнасяне на някои услуги. Всъщност, затрудненията на малките средни предприятия проистичат именно от това, че са малки средни предприятия. Тоест, е, е, как предвид тяхното богатство да им окажем помощ отвън? да се образуват басейни за професионално обучение, за съвместно извършване на социален диалог. Не става въпрос за вземане на права, а просто за съвместна организация. И идеята е, че да се види как се осчетоводяват нещата. Защото ако е, дадено малко предприятие е, изнася услуги, не може да си позволи да го прави на висока цена. Но може да прави това, да речем, е, за почистване или за счетоводни услуги. И ако се развива на местна основа подобни дейности, това, е, това, е, това са потенциални работни места. И това е идеята, която защитават и тематичните лидери да, да подкрепят малките средни предприятия. Е, да. Искам да кажа нещо за професионалното обучение. Според мен е, ние имаме големи стратегически амбиции за околната среда, това е конкретен пример. Е, там се знае за какво точно става въпрос. Примерно, при околната среда има големи стратегически инвестиции, е, мрежи за разпределение и прочие, докато е, на местно ниво, на другия край на економическата верига означава ремонт на жилища, подобряване на обществения транспорт и прочие. И е, ако, ако, ако, ако слезем долу до най-низкото, е, най-низкото ниво, ще видим, че професионалното обучение е най-важното. Тоест, между нашите големи амбиции в Брюксел и на местно ниво трябва да се осигури професионално обучение, да се знае каква материална база да се създаде. Е, именно точно това не трябва да се пренебрегва. Друг специфичен проблем с Пол Бизнес Акт трябва ли да се преразглежда? При предишния ни мандат пак обсъждахме този въпрос. По кои основни насоки трябва отново да отворим този обект? Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя госпожа Бастос за нейния принос към нашата дейност. Съгласен съм с казаното от нея и с нейния документ. Трябва да поставим растежа в центъра на нашата политика – ако растем, ще бъдем богати. И акцентът, който тя постави, като каза, че трябва да се търси печалба, но този стремеж трябва да бъде съчетан с отговорност, е абсолютно правилен. А ако няма растеж, няма да има печалба. Ако нашите действия не са насочени към създаване на работни места, то тогава това са погрешни действия. Защото в момента огромните опасения в Европа са свързани с загубата на работни места. Бих искал да се спра върху понятието устойчиво процъфтяване. Мисля си, че е ясно, че на Запад живеем така, че харчим повече, отколкото получаваме. Няма да можем да развием нашето общество, ако мислим за развитие, което се подпомага единствено и само от дългове. Трябва да сме откровени. И Европейският съюз тук може да има много важна роля. Ако той успее да обясни на 27-те държави членки, а и на целия свят, че е време да погледнем реалистично на сегашната ситуация, тогава трябва да се обясни и самото понятие просперитет или благоденствие видимостта на благополучието не е това, което можем да поддържаме до безкрай. Ако искаме да постигнем и да запазим богатство, ние трябва да осигурим растеж. И ние трябва да сме водещ фактор в осигуряването на този растеж. Надявам се, че госпожа Бастос благосклонно ще се отнесе към моя принос. За Кофрати, за социалисти е господин Кофрати. Благодаря. Господин председател, аз също бих искал да поздравя госпожа Бастос за извършената от нея дейност и особено за точното описание на значението на малките и средни предприятия в Европа. Più flessibile della struttura produttiva. Те исторически са най-гъвкавата част от производствената структура в Европа. И що се отнася до производството, то и също, що се отнася до услугите. Що се отнася до економическите цикли и въздействието на отделните държави членки, то точно малките и средни предприятия са залога за възстановяването на економиката в Европа. И затова е много важно да запазим производството в Европа. То традиционно е процъфтявало в Европа в продължение на дълги години. Много често се казва, че трябва да забравим за производството и особено мащабното производство в Европа. Смятам, че това е погрешно. Дори сама тази идея е много опасна. Е и смятам, че госпожа Бастос върви в правилната посока, защото тя казва, че трябва да използваме максимално и да насърчаваме тази част от европейската економика. Разбира се, от тук проистичат и някои конкретни въпроси. Регина говореше за опростени административни процедури. Това се отнася до цялата економическа система. Според мен, въпреки че разбира се, това е по-ценно за малките и средни предприятия поради административните разходи. Или дори самото време за справяне с цялата бюрокрация за малките и средни предприятия е отнемане на конкурентното им предимство – но упростяването на административните процедури е важно за всяка економика, особено като отчетем, че в структурата на разходите на малките и средни предприятия административните процедури са по важни и по-тежки за малките и средни предприятия. Когато говорим за услуги на едно гише, трябва да гарантираме това, че всички процедури са обединени. И не трябва да се губи ценното време на търговските дружества, но не трябва също да се допуска объркване. Затова синергетичната ценност на услугите на гише не трябва да се подценява. От друга страна, има търговски дружества, които не са в състояние сами да се справят с административните процедури. Затова трябва да им се помогне да се свържат с изследователски в университети, т.е. източниците на иновация. Трябва търговските дружества да се объединяват, да работят заедно. Те могат да оперират по-отделно на пазара, но когато има нужда от повече контакти с изследователски центрове, когато има нужда от повече иновации, те трябва да бъдат обединени. Аз мятам, че това ще бъде огромно предимство за тях. И последно – Искам да подчертая, че за да направим всичко това, трябва да създадем благоприятен климат. И тук нямам предвид само подходящите условия, но също така и чисто физическите условия за функционирането на търговските дружества. Общините и регионите имат потенциала да подпомогнат економическия растеж и економическата дейност. Инфраструктурата трябва да бъде съсредоточена върху осигуряването на растеж и подпомагане на економическата дейност. Трябва да разгледаме нези територии, в които економическата дейност и най-вече производството се извършва най-активно Имам предвид дори традиционни занаяти, като например произвеждане на куприна. Чита. И трябва да помислим за а, дейностите, които са характерни за дадена община, за даден регион. Трябва да помислим за необходимата подпомагаща инфраструктура, например центрове за подпомагане на търговията. По този начин регионите, общините ще могат да укрепят своята идентичност. Различни малки и средни предприятия могат по този начин да подпомогнат регионите, общините да укрепят своята териториална идентичност. Много често продуктите и суровините носят името на региона, в който са произведени. Това е много важно. Бих искал това да се спомене в документа на госпожа Бастос. Мисля си, че това ще подобри неговото качество. Благодаря, господин Шмидт. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя госпожа Бастус. Тя подготвя един много интересен документ. Разбира се, трябва да подкрепяме и засилваме производството в Европа в най-широк аспект, особено що се отнася до МСП. Мисля си, че всички сме съгласни с това. От друга страна, трябва да сме предпазливи и да не подкрепяме онези фирми и отрасли, които просто не могат да оцелят. Няма смисъл, например, да се изграждат кораби, които няма кой да купи. Това е много скъпо и в един момент това неизбежно ще доведе до фалит. Не трябва да се стремим да произвеждаме повече коли, отколкото са необходими, защото все пак някой трябва да купува тези коли. Трябва да сме внимателни, когато използваме парите на накоплатеца, за да предоставим държавна помощ. Това е бележка от по-общ характер, но мога да предположа, че всички сме съгласни с това. Някои по-кратки бележки. Мисля, че поставянето в центъра на вниманието на малките и средни предприятия е нещо много добро, особено що се отнася до достъпа до заеми и на места на държавата, но трябва също така да умислим какво се случва на капиталовия пазар. Ние говорим за капиталови изисквания и различни нива и в един момент банките ще реагират. И в един момент може да се окаже, че те просто нямат пари, които да предоставят като заеми на малките и средни предприятия. Трябва да отчетем това. Е директивата за услугите, според мен, е от централно значение за един функциониращ единен пазар в Европа, а също така осигуряването на повече растеж и богатство. Смятам, че тук в този парламент ние може много по-добре да насърчаваме това. Смята, че е много зле, че все още не е осигурена мобилността на пациентите, че нямаме здравеопазването. Нека да забравим, че ние всички устаряваме и е много жалко, че няма мобилност на пациентите. Особено за тези пациенти, които не могат да получат необходимото медицинско обслужване в своята страна и нямат възможност и не им се позволява де-факто да отидат в друга държава, за да получат лечение. Те просто нямат правото да се предвижат да отидат в друга страна, за да получат необходимото лечение. Трябва да направим нещо, за да решим този проблем. Знам, че Испания е една от страните, които блокира това предложение и мисля си, че е добре да спомене това в този доклад. Системите за пенсионно осигуряване също така трябва да бъдат посочени. Ние имаме нужда от устойчиви системи за пенсиониране. Не можем да използваме старата бисмаркова система. И мисля, че в Европа трябва да има една гъвкава система, когато ние се пенсионира на 60 или 70 години, може би 65-75. Така или иначе ни остаряваме и ние не можем да се преструваме, че няма проблем за публичните финанси, за образованието. Мисля си, че вашия текст в тази област е много добър. Ние знаем, че изискването 3% от бюджета да се заделят за образование и обучение не се изпълнява в много държави. Мисля си, че господин Барозо каза, че в Европа ни трябва Европейски институт за технологии. Доколкото знам, тази идея е умряла и някъде е погребана в бюрократичните дебри на комисията. Знам, че продължават някакви обсъждания, но ние имаме нужда от един университет в Европа, който да се конкурира, конкурира с Масачузетския технологичен институт. Все още нямаме такива университети. Необходими са ни различни нива на образование. Е, например, ние говорим за изпитите ПИЗА. И всяка държава губи ученици, губи студенти. И всеки път, когато сина ми казва, искам да си поправя на компютъра, вместо да си правя домашното, аз това му казвам, да, да, разбира се, но има предвид, че милиони твои връзници в Китай и Индия в момента си правят домашното и след известно време те ще бъдат много по-конкурентоспособни от тебе. Мисля, че трябва наистина да помислим за това. Вие говорихте за еврогрупата и координиране на данъчното облагане. Аз мисля си, че това е добра идея. Е, е, е, Но дали не бихте могли да споменете Европейския съюз като цяло? Непрекъснато се, чувствам съм изолиран. Мисля си, че ние също бих могли да съгласуваме данъчната ни система и принципите на данъчното облагане. Тук Имаме специалист от Комисията по външни отношения. Той може повече да се изкаже по въпроса за, за Европейската служба за външна дейност, така че можем да поговорим как по-добре да разработим този отдел и бъдещите демографски промени. Разбира се, това е от жизнено важно значение. Мисля, че също трябва да добавите мобилността на работната сила. Нямаме такава мобилност, а бихме могли. Имиграцията. Имаме нужда от имиграция. Имаме нужда от това хората да идват тук. И аз мисля, че е катастрофално, че ние се опитваме да отблъскваме хора и след някои друг години ще трябва да им се молим да дойдат в Европа, и, за да работят. И за да се грижат за нас, когато устареем. И последната ми бележка. Вие говорихте тук за глобалния аспект. Какво имате предвид, че трябва да се взимат решения да се действа на глобално ниво? Имате предвид, че трябва да има глобални решения? Аз, когато бях млад, научих лозунга, мислих глобално действие локално, но какво ви имате предвид под това глобално? Мисля се, че това е интересно. Хората искат да разберат по какъв начин решенията им на местно ниво могат да се окажат с по-важни последици, но бих искала да ви помоля да обясните малко по-подробно. Благодаря. Да, е, четирима поискаха думата. Следните. Съжалявам, колеги, ще трябва да си тръгвам скоро, затова съвсем накратко. Наистина благодаря много за този интересен доклад, особено по въпросите за малките и средни предприятия. Бих искал само да допълня няколко неща, защото това предполагам, че ще бъде интересно и за доклада, докладчицата – Бих искал, това, което бих искал да се добави към казаното до тук, е следното. Има един доста голям отрасъл, който обикновено се забравя, когато се говори за малките и средни предприятия. Именно това са 10% от цялата заетост, които се губят. Те са нито в обществения сектор, нито в класическия частен сектор. А това са компании, които са като управление частна собственост, но попадат така наречения трети сектор. И в... Той е много важен за социалната економика и би било важно да се да се вгледаме и в този отрасъл и неговите конкретни нужди. Защото при едната, той е един естествен партньор на малките и средни предприятия. И когато става дума да се съживяват региони, да се поддържа економическа дейност в е, региони, в където има повече проблеми, а, а това е обикновено с е, селскостопанските сълскостопанските райони. Ето този отрасъл е решаваш там, за да се запазят е, много важни работни места и услуги, просто за да поддържат живота на тези отрасли. Така че аз бих възприел възприял някои елементи от доклада Той, който бе одобрен миналата година, именно в тази му част от помагане на малки и средни предприятия, е, които е, тези 10% са смесена е, собственост, които имат елементи и на малки и средни предприятия, и на частни, и на обществени компании. Разбира се, конкуренцията ще помогне да се открие повече пространство за малки и средни предприятия, защото от другата страна има един процес на е, укрупняване на една тенденция към олигархизъм и е, някои от препоръките, които е, са направени в този доклад, именно в това отношение трябва да са малко по-конкретни. Да се, да се призовава към повече данъчни е, стимули аз лично съм малко е, скептичен към тази мярка, защото това допълнително осложнява нещата за малките и средни предприятия. Освен това, е, като изключим тези дребни бележки, общия дух е, на доклада аз одобрявам и съм е, сигурен, че докладчицата е наясно с това, а именно, че малките и средни предприятия е, представляват, е, че то, елем, малките и средни предприятия са само една частица от е, темата, която обхваща заглавието на тези, този доклад и че ще имаме възможност да обсъдим и финансовите и парични въпроси, свързани с стратегията за излизане от кризата, както и с устойчивия растеж, защото това е всъщност е отразено в един от предишните доклади, но вероятно ще се е, вземете отношение и към тези въпроси. Ще се върнете на тях, за да не се загубят те в последния е, доклад. И наистина, надявам се, залата да е пълна, когато ще обсъждаме доклада ви и ще можем тогава да, по, да придобием представа, да имаме пред себе си пълната картина. Извинявам се, че трябва да си тръгна. Николас. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да изкажа благодарност на докладчика за текста, е, който ни предостави, за да допринесе за цялостния ни труд. Кимено της εισηγήτριας το σημερινό να... Ние е, обсъждаме е, цялостния доклад. И сега искам да изкажа своите несъгласия и въпросите, които възникват у мен по доклада. Свързано е с общата дискусия, а не с текста сам по себе си. И все пак е, е свързано с някои констатации в доклада. Съгласен съм, че малките и средни предприятия са важни за растежа в е, Европа. Това да. Но Имам въпрос. Какво значи малко или средно предприятие? Докъде се простира то? Възоснова на хората, които работят в него или на капитала, който е вложен? И защо какво е определението на малко и средно предприятие? Много често не знаем за какво говорят хората, когато говорят едновременно за малки и средни предприятия. Докладчика ни казва, че е, социалната пазарна економика е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Какво значи обаче е, социална пазарна економика? Какво имате предвид е, за останките от бившата социална държава, от държавата, която оказваше социална защита преди известно време в Европа? Това е едно. Обаче, ако е, е, се впишете в либералната логика, чието критерий за оценка е печалбата, мисля, че нещата стават коренно различни. И така, е, ние приемаме ли, че пазарната социална економика е постижение за Европейския съюз? Но е, ако направим социален баланс на Европейския съюз, повече от 20 милиона безработни, милиони и милиони хора, които са под прага на бедността, намаляват е, социалните разходи. И Изобщо въпросът е болезнен. Какво значи социална пазарна економика? Защо се ласкаем? от мисълта, че това е голямо постижение на Европейския съюз. Вторият голям въпрос засяга конкуренцията. Имам чувството, че начина по който се говори за конкуренция, тук в текста и на други места, конкуренцията е представена е, като е, някакво свято съревнование между два ученика, за да се разбере кой е отличника, както току-що каза колегата, когато спомена за сина си. Всъщност въпросът е, е съревнование за увеличение на печалбите и намаляване на социалната цена. Това е нещо е, варварско, варварско, което в момента се развива. Въпросът е как да оцелеят малките средни предприятия е, в конкуренцията на мултинационалните компании, е, които е, намаляват разходите, намаляват заплатите и кои малки средни предприятия могат да оцелеят, ако засилва конкуренцията. И за да не остана на повърхността, искам да попитам как е, се развиват малките средни предприятия през последните 10 години? Колко са на брой, колко са фалирали, колко са новосъздадени? Изобщо е, да разберем дали тези малки и средни предприятия могат да оцелеят в условия на конкуренция. Е, не става въпрос е, за разходка за здраве, става въпрос за нещо диво и жестоко. Е, както е, казаха колеги, има монополи на пазара, които не позволяват на малките средни предприятия да се развиват. Имам още един въпрос. Ще се опитам да бъда кратък. Сега говорите за възрастните хора. Какво означава това? Да се увеличи е, трудовия стаж на някой, понеже има опит. Е, не може ли този опит да се предаде на по-младите хора? Е, добре звучи, но не знам как ще се приложи. Ако става въпрос за е, увеличение на възрастта за пенсия, не знам дали това е, е подобрение, дали е постижение. И още едно е, нещо, е, като чуя, че трябва да има връзка между образование от една страна и пазар от друга страна, ме побиват тръпки. Защото това означава, е, че се намалява полето на университета полешното, е, е, приложното поле на образованието. Ако образованието има единствено за цел да обслужва економиката, мисля, че тогава в демократичен и културен план ние е, се връщаме назад. Връщаме се назад и спрямо ценностите на Европейския съюз. Сега не искам е, да е, прекалявам. Е, има неща, по които трябва да правя коментари. В моя си доклад става въпроса за населението, за пенсиите, но ако не се преструктурира финансовата система, е, малките и средните предприятия няма да могат да бъдат финансирани. Правителствата се опитаха да съживят економиката, обаче е, това беше от полза за банките, а не за малките и средни предприятия. Това на няколко пъти беше изобличено. На всяка цена трябва да се преструктурира финансовия сектор. И е, може би трябва е, да е, се мисли за банки, чиято основна цел е да финансират малките и средни предприятия. Аз не съм съгласен, но докладчика настоява за е, запазването на настоящия модел за производство. Аз мисля, че при този модел и малките средни предприятия няма да могат да оцелеят. Нито ще има растеж, нито ще сме се получили от кризата. No. Рената Хюбнер. Благодаря много. Ще започна с социалната пазарна економика, защото никой до сега не я спомена. Каквото и да означава това, то се съдържа в новия договор, така че трябва да отчитаме този факт. Наистина, тази европейска социална пазарна економика, е, мисля, че ни е, въоръжи с известна е, устойчивост в най-тежките времена на криза. Е, именно социалният капитал е, беше застрашен да бъде подкопан от е, тази многостранна е, и сложна криза с е, множество последствия. Е, която дори е, до, до този момент не можем все още пълно да обхванем. Така че трябва да мислим сега, да помислим сега, че толерантността, което никога не е било прекалено е, силно изразено качество в Европа, за разлика от Америка, би трябвало наистина сега да проявим е, една много по-голяма чувствителност към е, раз, разликата в е, постъпленията, в е, бюджета между държавите. Е, да говорим също така за солидарност между поколенията, защото тя се подкопава. Да не говорим и за измененията в е, климата. Е, в бъдещите години в резултат на тази криза ще трябва да става прехвърляния, да стават прехвърляния бюджета от един, е, едно перо в друго. Въпросът да дадем повече средства за образованието, държавни помощи за съществуващи предприятия, които все още създават висока заетост. Това са много въпроси. Ще имаме много разнопосочни, е, разнопосочен натиск върху е, бюджетите в бъдеще. Много по-сложно ще бъде, отколкото е сега. И си мисля, че по повод на този доклад, който според мен е изключително интересен и много съдържателен, е, изобилства на добри идеи, смятам, че в него трябва да залегне идеята на нещо, което ще ни е нужно в е, бъдеще, именно доверие в е, обществените институции, защото от тях очакваме и от правителствата всъщност да свършат много неща, които не успяха да свършат до... преди кризата да създадат именно добра, с добра политика условия, които да подпомагат малките и средни предприятия. Само един от е, примерите, едно от очакванията към правителствата и държавите. Така че смятам, че е важно да помислим какви са последствията от това, че е подкопано доверието в държавните институции. И това доверие ще зависи до голяма степен от възприемането е, на тях, е, от възприятието им на им, дали са достатъчно ефективни, е, дали наистина предлагат е, достатъчно социални услуги е, в дългосрочен, дългосрочен и устойчив план. Ако погледнем правителствата днес, ако погледнем фискалните им пакети, можем да очакваме тези обществени органи и правителствата в бъдеще да се разрастват. Това ще означава, разбира се, повече е, разходи, повече публични разходи, повече, по-голямо натоварване за данъчно натоварване на накоплаците. Тези все по, тази все по-скъпа, по-скъпа обществена намеса ще настрои отрицателно е, населението към правителството и ще подкопае е, стабилността в някои държавни членки. Тази този елемент би трябвало също да бъде е, засегнат и отразен, когато говорим за бъдещите политики и политиките, които ще са ни нужни в бъдеще. Второто много важно а именно е, голямата роля на новаторството в е, засегнато в доклада. Споменават се големите е, различия в производството, публичната политика, която ще, да, трябва да се опита да скъси дистанцията би трябвало да се споменят също така и е, печалбите от е, по-голямата производителност, които би трябвало да са много по-големи, е, това да стимулира също времено към по-висока производителност. Не съм изненадана и бих искала да подчертая това ударение, което се съдържа в доклада върху новаторството, защото вероятно повече от новите работни места ще, бъдат, е, ще възникнат в нови предприятия, в нови производства, ориентирани към бъдещето, в нови отрасли. Така че това е много важно да бъде подчертано в доклада. Когато е, погледнем какво пречи на развитието и растежа на малките и средни предприятия в момента и в е, непосредствено бъдеще, бих казал и всъщност това е, което каза Йоли Шмидт, е въпроса с финансиране на техните дейности. Например, ако разчитаме на иноваторството и иновациите и искаме те да се увеличават в бъдеще, трябва ни нов капитал. Трябват ни, трябват ни източник на финансиране, някои дейности са високо рискови, така че ще трябва да се създадат възможности за малки и средни предприятия да имат достъп до финансиране. Има и една друга пречка, която бе спомената в е, контекста на Копенхаген, което според някои беше провал, според други не чак толкова. Но ако наистина ние преминаваме към ниско въглеродна економика, това ще изисква огромни трансформации не само в е, е, енергетиката, но в цялата економика. Това ще ако не се случи това, няма да имаме достатъчна сигурност по отношение на е, стандартите, които трябва да бъдат е, постигнати във връзка с измененията в климата. Много от фирмите са объркани, не знаят за какво говорим, 20% или 30%, каква е целта. Ако можем да създадем чрез нашата е, политика и една, едно чувство за сигурност и за малките и средни предприятия, това ще е много важно. И последния въпрос, който Оли Шмидт, мисля, го постави, за мобилността. Не трябва да забравяме, че мобилността на работната ръка в Европа е приближава нулата, е изключително малка. Това се държи, дължи на редица причини, социални права и така нататък. Има няколко структурни въпроса, които, е, ако се решат, ще помогне на малките и средни предприятия да е, се развива, това е възможност и да свършим нещо, което не успяхме да свършим преди кризата. Благодаря. Сега перванш, разбирам, че иска думата, преди дам думата на следващия въпрос. Тогава Алтос. Uh, Благодаря. Благодаря на госпожа Бастос за нейния доклад. Смятам, че е много интересен. Само ще направя една бележка която проистича от изказването на госпожа Бастус и изказването на господин Шмидт и госпожа Хюбнер за достъп до капитал. Госпожа Бастус каза, че е важно да се получава кредит, за да може да се развива търговските дружества. Но аз мисля, че трябва също така да посочим, че трябва да се развива и пазара на акциите. Много често чуваме, че спекулативния капитал в момента напада еврото, иска да отслаби еврото. Ние много често обвиняваме спекулантите и политиците го прави много добре. Но мисля си, че не е уместно. Или поне не съвсем уместно. Задаваме въпроса, какво прави капитала. Капиталът търси места, където може да нараства. И в една променяща се економика капиталът много бързо ще се мести, спекулирайки, да, спекулирайки с обменния курс, с дълга на фирмата, с дълга на дадена страна. А на нас обаче за малките и средни предприятия най-вече не ни трябва капитал, който се движи бързо. Трябва ни капитал, който се задържа на едно място. Затова от гледна точка на законодателството смята, че е важно да има фонд, частни фондове за рисков капитал. Така че частните дружества да са заинтересовани в инвестиции в такива фондове и по този начин също така ще има и многообразие и частични инвестиции от публичния сектор и така иновационните МСП ще могат да се развиват. Помислете си за една чаша вода, която се разлива върху масата. Трябва да вземем гъба, за да съберем водата. Имаме същата ситуация. Ние изведнъж финансовата криза видяхме, че има много капитал, който се е разлял по цял свят. И ние трябва да вземем една гъба, за да съберем този капитал. И публично частните инвестиции трябва да бъдат насочени там, където трябва, в сектора на малките и средни предприятия. Капиталът иска да расте, малките и средни предприятия имат нужда от капитал. И можем да ги обединим. Тук правилно беше казано, че ние наистина живеем така че харчим повече, отколкото получаваме. Трябва да се съсредоточим върху растеж, който се базира върху акции, върху финансиране със собствен капитал. да, мисля да дам думата още на госпожа Румер, след което Перван ще вземе думата, за да реагира на всички изказвания. да ви напомня за една конференция, която организира комисията, която е на тема също достъп за, до капитали за малките и средни предприятия. По принцип трябва да кажа, кажа, че проблема не е нов. Това е проблем, който е съществувал и преди години и непрекъсто изниква и непрекъснато политиците и европейски, в европейски план, пък и в националните държави говорят на едро големи приказки, че трябва да бъдат подпомагани малките и средни предприятия, но нищо на практика не се върши. И не трябва, едно не трябва да се забравя. Много от малките и средни предприятия всъщност са създали този милион работни места, които бяха нетни внасяха в бюджетите нетен приход в, играят в съответните си отрасли водеща роля. Наистина, когато става дума за достъп до капитали, трябва да помислим и за това, че само 30% са над пазара, ами, минава през пазара и 70% през банките. В САЩ е обратното. Трябва да си помислим обаче дали не трябва да разработим, да развием специални борси за малките и средни предприятия, където, чрез които да могат да получават достъп до капитал малките предприятия. В банките е, има е, банки, като, които са, доста банки, които са държавни, е, кредит, банки така нататък, в Германия и във Франция, но ни трябва един европейски съюз на банки, които да могат да действат през граница и да подпомагат предприятия, когато започват от нулата, но не само в съответната държава страна страна членка. И ако наистина едно средно предприятие желае да се разрасне и да, да действа през граница, именно такъв случай, такъв един съюз би помогнал. Трябва ни европейски, ни европейски патент също, а не 700 27 различни патента. Трябва ни закон за, за, за хармонизация, едно упростяване на нещата, така че един, една фирма база на печалба да бъде да бъде е, е, изходен пункт, да бъде база е, и за е, данъч, да бъде данъчна основа и в останалите държави членки. Би трябвало да помислим и в културен, е, цивилизационен е, план за нещата, да дадем на загубилите втори, втора възможност. Ако някой опита нещо ново и се провели, това не означава, че трябва да се откаже, да бъде задраскан от всякъде и да бъде класифициран като не, некадърен. Трябва да има възможност едно малко предприятие да има и втори шанс. Наистина би трябвало да малките и средни предприятия в Германия се финансират от частен капитал близо 20-30% и един такъв фонд, който за участие не би трябвало да, да, да представлява трудност за тях. Не трябва да поставя по-голямо бреме, отколкото е възможно, защото в противен случай те биха загубили Това е една мярка, която би се използвала от по-новаторските общества и, е, фирми, извинете. И разбира се, би трябвало да внимаваме много при при е, разписване на законите за, и правилата за малки и средни предприятия, като не бива да забравяме едно, възможно най-прости правила, небюрократични и върху принципи, които са справедливи за малките и средни предприятия, които отговарят на техните мащаби, отчитайки и тяхната роля историческа и Тоест има много, много въпроси, които е, трябва да бъдат е, разгледани, е, конкретни въпроси, свързани специално с, и конкретно с малките и средни предприятия. Сега госпожа Улмайер, след това Първанш и след това Регина Басто ще отговори. Mich въпросът за така наречените private equity ме обезпокои малко. Има предприятия, малки и средни, които прибягват до такива частни фондове, но ако погледна с какви частни средства разполагат регионите, виждам, че те далеч не са големи. Аз лично е, е, произхождам от е, окръг близо до чешката граница. Района е селски. Даже е, имам е, колега от Чехия, който живее от чешката страна и когато го попитам как се използват тези частни средства в Чехия, е, обикновено установяваме, че е, в крайна сметка обикновено се стига до неуспех. Така че правите коити е нещо важно, но трябва да се отпускат все повече и повече на малки и средни предприятия или поне да се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до такива средства. Трябва да имаме предвид, че в някои региони е, съществуват е, програми за стимулиране, но там има и регионални банки и те са много предпазливи, когато има нови проекти. Е, както каза господин председателят, трябва да се развиват банки, които да насърчават инвестициите. Нашият Европейски съюз не е просто мозайка от е, е самостоятелни региони. Има много е, сълскостопански области, които е, е, не приемат решенията за капитала да се взимат само в метрополите, докато селските райони са в своята постоянна изостаналост. Обикновено в градските райони има много социални проблеми и трябва да решават всички проблеми, които проистичат от голямата концентрация на население в градски райони докато е, структурите в е, селските райони са по-здрави, е, но не могат да се развиват, защото нямат достъп до такива private equity. Агенциите за кредитен рейтинг са особено предпазливи към сълскостопанските райони. Примерно, ако се погледне какви, какъв е сградния фонд, понякога е, е, оценката на този сграден фонд е, показва, че че че оценката на този сграден фонд е, е, винаги е съобразена е, с, с случаи на фалит, т.е. автоматично се надценяват тези сгради. Но и в селските райони има мозъци, и е, трябва да се обърнем и към тези райони, защото и те са е, свързани с е, явлението малки средни предприятия. благодаря, господин председател, че пак ми давате думата. За социалната пазарна економика, това е понятие, което е въведено в Лисабонския договор, но в край на краищата аз разбирам, че това понятие буди много въпроси. Ако не е ясно каква е идеята за понятието, тогава е, така неяснотата продължава да съществува. Е, теоретичните мислители на нашата социална пазарна економика смятат, е, че е, гражданина е, трябва да бъде форматиран, да бъде правилен социален участник, за да работи както трябва пазара. Тоест, балансираната социална политика не е мощен фактор за пазара. Аз започвам да изпитвам някои съмнения, но като се замисля, като, като, като се замисля, откакто това понятие беше включено в Конституцията, стигам до заключението, че всъщност понятието е малко старяло и трябва да внимаваме как го използваме днес. Ако искаме да се борим срещу бедността, е, е, за да могат е, всички да бъдат приобщени към обществото, въпросът не опира само до това, бедният да стане добър потребител. Това е по-скоро човек, който трябва да има достъп до жилище, до здравеопазване и до образование, преди да започне да потребява на пазара. Тоест, въпросът е теоретичен, но все пак го повдигам, защото разполагаме с малко време и защо това смятам, че е важно да се отговори на този въпрос, когато се използва понятието. Трябва и ясно да се каже, че трябва да има социална политика, за да се балансира вътрешния пазар, но не искам това понятие да се използва при първородна неяснота не става въпрос да образоваме потребителя, за да играе той правилно на пазара. И при кризата видяхме, че това е, не е достатъчно, за да има равенството, към което се стремят нашите демократични общества. Е, второто ми наблюдение е по мобилността. Е, през тези 10 е, години, откакто се прилага Лисабонската стратегия, ние имаме една натрапливост. Натрапливостта ни е следната. Хората трябва да са мобилни. Е, и тъй като не са така мобилни, както Съединените щати, пазара на труда не функционира правилно. Данута чудесно каза това. Една от причините, че няма мобилност, защото ако тръгнете да се движите, европейските депутати знаят, че става влакове, здравни застраховки, изобщо става сложно. Като гледам как ние си оправим нашите работи, как да може мобилността да не води до големи загуби за хората. И после има нещо друго. Е, ние насърчавахме хората да станат собственици на жилищата си. Е, нека да видим и нашите собствени противоречия. Да не говорим и, е, че между поколенията има солидарност. Ако хората застаряват, трябва младите поколения да упражнят солидарност. Аз не си мечтая за свят, където възрастните хора а, са постачески домове и младите търсят работа на друго място. Имам мобилност, примерно при научните работници, обаче това не трябва да бъде ефективност за а, пазара. Може би има други начини да се мисли по въпроса. Ако сме последователни в преследването на целите за устойчиво развитие, не може непрекъснато хората да вървят по 300 км, за да се видят близките или приятелите. По-добре е да не работят далече от дома си, да имат хубаво жилище и хубав обществен транспорт до жилището си. Тогава, когато е полезно и възможно, да, но е, няма да се реши економическия растеж в Европа, като се увеличи мобилността. И в заключение, <clears throat> мисля, че тези, е, които са най-мобилни, са най-богатите и най-бедните, а за средата въпросът се поставя по различен начин. Последен въпрос за финансирането. Трябваше да го кажа в стъпителните си думи, но ще го кажа накрая. Е, доклада на Регина Бастус е, съдържа предмета на нашата е, група. Економическа и финансова криза, финансиране на малки и средни предприятия. Въпросът е критичен. Говорихме за достъпа на малките и средни предприятия до финансиране извън банковата система. Ако сме последователни, трябва да кажем, че и двете трябва да функционират – за да може да се финансират малките и средни предприятия. Всички помнят, че когато в Европейския парламент водихме преговори по Базел 2, е, това беше едно от нещата, по които водихме преговори. Не знам вие дали имате цифри, но ние нямаме яснота за това, е, доколко банките отново отпускат кредити според предприятията в зависимост от техните специфики, от размера им и така чуваме, че е, нямало е, заеми за малки и средни предприятия. Но това, в което съм сигурен сега е, че в момента, в който сега ние преопределяме правилата за банковия сектор, отражението върху финансирането на малки и средни предприятия също трябва да е, се вземе предвид. Аксе, сега, колкото е, до финансирането на малки и средни предприятия извън банките, това е нещо много важно когато изработваме е, велико законодателство, е, е, малко пазар, малко пазарно проучване, идеята за борси и за малки и средни предприятия е извън главата ни. Това е нова идея. Виждате при преразглеждането на директивата Проспектиус. Ако малко предприятие трябва да прилага такава директива, направо слага ключа под изтривалката. Направо затваря така че има затруднение е, в координацията на подхода, който прилагаме и трябва този въпрос да се разреши. Ако кажем, че малките средни предприятия са нещо важно, трябва те да имат достъп до финансиране при нормални условия. Благодаря ви. E Благодаря. Благодаря на госпожа Берес и на всички колеги, които са говорили по време на обсъждането на моят тематичен документ. В крайна сметка, смятам, че основната заплаха е че застрашени са малките и средни предприятия, нещо, което отличава Европа в цял свят. Аз смятам, че Европа има огромен опит в сферата на дейността на малките и средни предприятия и те могат да ни помогнат да излезем от кризата. Много е важно също така от гледна точка на социалната справедливост да отчетем ролята на малките и средни предприятия. Те наистина могат да допринесат за промяната, като изпълняват своите социални отговорности. Те си взаимат сместните общности по начин, по който не го правят големите транснационални корпорации. Те развиват е една философия, която ги обвързва много тясно с местната общност и им позволява да играе роля, която е не само економическа, но и социална. Мисля, че това е нещо, което беше казано в една или друга форма от всички оратори. Затова малките и средни предприятия могат да подпомогнат социалната пазарна економика, нещо към което се стремим тук в Европа. В моя документ и в моето изявление подчертах ролята, която трябва да бъде поет от Европейския съюз, да създаде социална пазарна економика възоснова на справедливостта и свободата. Трябва да се даде възможност за реална социална пазарна економика в Европа. Що се отнася до по-концептуални въпроси, бих казала, че препоръките, които бяха отправени към господа, госпожа Берес, за да се промени акта за малките предприятия, се свежда до пет точки. Първо, да се дефинира, що е малко и средно предприятие. Мисля си, че трябва да се намери дефиниция. Трябва да се упрости също така цялостната бюрокрация, господин Кофарати говореше за това много убедително, трябва да направим живота на малките и средни предприятия по-лесен, така че те да работят по-безпроблемно. Също така трябва да гарантираме те да имат достъп до иновациите. Това може да бъде създаване на контакти с научните среди, с университетите или нещо друго. Актът за малките предприятия, според мен, също може да се стреми да обхване и външното измерение, а именно достъпа до пазар като цяло. Когато разглеждаме малките и средни предприятия, важно е да се стремим да осигурим на малките и средни предприятия по-добър достъп до пазара. До пазара, извинете. Сега, за териториалната идентичност. Абсолютно съм съгласна, че трябва да изведем на по-преден план този аспект. Това може да бъде много полезно. И е добре тази конкретна цел да бъде финансирана със средства от общността. Можем да проучим тази възможност. По директивата за услугите. Да, това наистина е важен инструмент, който позволява на малките и средни предприятия да функционират. Очевидно няма да съм в състояние да откликна на абсолютно всички бележки, направени тук. Просто бих искал да се справя на някои от тях, господин председател. В днешна Европа, в отделните държави членки, ние смятаме, че проблемът е в това, че има бързо развиващи се економики, които се конкурират с нас, като използват по-низки социални стандарти. Конкурираме се и с САЩ. И трябва да можем да оцелеем в света, какъвто е той днес. Мисля си, че можем да си поставим по-амбициозни цели. И трябва също така, разбира се, да отчитаме и нашите слабости. А ние сме слаби, защото малките и средни предприятия загиват поради липса на достъп до кредити. Точно това е ключът към оцеляването на малките и средни предприятия. А тези малки и средни предприятия могат да играят ключова роля при излизане от кризата, но за да го направят, те трябва да имат достъп до кредити. Госпожа Берес говореше за двата стълба, които ще позволят да се постигне това. Първо, заеми от банките, но също така и заеми от други институции, не банкови институции. Вече разбрахме, че ако разчиташ прекалено много на това, което ти се предлага, това става опасно, особено ако си банка. Видяхме ситуация, в която банките предоставят 50%, а държат 50%, всъщност не помага много на малките и средни предприятия. Няма да говоря прекалено подробно, но искам да подчертая, за да приключа. че предсказуемостта за економическите субекти е от огромно значение. Госпожа Хюбнер абсолютно правилно спомена това. Наистина, от жизнено важно значение е всички участници, всички действащи лица да имат доверие към лицата, които взимат политически решения. Ако няма това доверие, няма да има стабилност. Няма да има сигурност. Няма да има растеж. А това е отрешаващо значение, ако искаме да постигнем един процъфтяващ економически модел. Благодаря ви за вниманието. Да, благодаря на госпожа Бастус за тематичния доклад и за госпожа Берез за доклада. Ние по този начин приключихме с работната програма. В заключение и в междинния доклад всъщност трябва да кажа, е почти готова е, госпожа Первес. Е, Берес, той отива в отдел преводи, така че ще го имаме на разположение на следващата сесия в е, Страсбург. А ние ще се видим отново на 18 май. Благодаря ви много за това, че дойдохте е, и присъствахте. Благодаря на е, докладчицата и ще се видим следващата седмица.